Please, um, apologies for that. Please, can we... Извинявайте, че се забавихме. Можем ли да приемем дневния ред? Съобщения на председателя. Делегацията до Холандия е написала своя доклад. Може да го намерите на английски, френски и немски. Това е част от поканата за заседанието. Имаме го и на веб страницата. Благодаря. Заседанието ни се предава на живо. Е, всеки може да го следва на компютъра си. Имаме нов вариант на бюлетина. Доста от заинтересованите групи се обръщат отново към мен с въпроси. Благодаря. Няма възражение към дневния ред, очевидно се приема. Нека кажа какво имам да ви съобщя. Има два триалога, които в момента са в ход. Единия на Андреас Шваб за мрежата и сигурността по информацията. Може би ще изслушаме Андреас Шваб с информация. Благодаря, госпожо председател. Вие похвалихте моята работа, аз трябва да похваля служителите на групата и на комисията. Ние водим преговори с Люксембургското председателство това е третото председателство в мандата на настоящия парламент. Ясно казахме на какво държим и какво не желаем. Проявихме голямо търпение, както и опоритост. Приложение 2 е много важно за нас, защото всички услуги на отворената економика попадат там а критичната инфраструктура от съществено значение за ИКТ също трябва да бъде защитена, за да бъде устойчива на кибератаки. За нас са важни и текстовете за доставчиците на интернет услуги. Същевременно При особено важната инфраструктура трябва да се има предвид, че тя наистина трябва да бъде опазана. Е, Необходимо е обаче най-вече да се работи за устойчивостта. Има три категории които са свързани с тези услуги. От една страна имаме пазарните платформи и услугите онлайн. Колегата тук, е, Тун, го работи по този въпрос изключително упорито. Същевременно всички платформи са обхванати – ще има и една нова платформа, свързана с научно-изследователската работа. Тази платформа ще трябва да бъде и ясно обозначена, да е и ясно какъв вид изследвания се обхващат. Тук сътрудничи много добре и с госпожа Декастилио и определенията. За нас са важни операторите и доставчиците на интернет услуги също така, тъй като това е сигур... свързано с сигурността, особено когато можем да очакваме сериозни атаки. В тези случаи би трябвало да се активизират националните екипи за спешни действия, но също така тези действия е необходимо да бъдат съгласувани. Само така можем да се защитим. Освен това, госпожо председател, нека кажа, че за нас е много важно да се следва хармонизирания подход – защото всички държави членки са изправени пред същите опасности. Искаме, както казах, да има хармонизиран подход. Колегата Данте, който е докладчик във всяка, колегата Албрехт от Зелените, също много помагат, но пак е, ще кажа, изключително съм благодарен е, за съдействието. So to summarize, Thank you for that, Andreas. The next trialogue is Следователно, Андреас, работата продължава. Следващия триалог ще се проведе до вечера а аз ще докладвам пред комисията в четвърта, когато за жалост вие няма как да присъствате, но аз ще докладвам. Преговорите, които се водят, са изключително подробни, имайте предвид. Някой желая ли да се изкаже или да продължим с медицинските изделия? Благодаря ви, госпожо председател. При медицинските изделия се включват и инвитро процедурите и изделията. Аз поех работата в тази област. Нора Берес първоначално беше работя по темата. Тя беше започна работата много добре, но вече не е, е сред настоящите членове на Европейския парламент. Сега работим с Люксембургското председателство. Мисля, че нашата комисия допринесе много. От името на всички колеги в парламента се опитвам да включат това, което е важно за нас. Позицията на комисията ИМКО слава Богу, успя да бъде защитена добре по множество точки. Люксембургското председателство каза, че може би процедурата ще се удължи, защото ние навлизаме в големи подробности, а холандското председателство би искало да стигнем до съгласие поне по основните въпроси. Колегите, които желаят да се включат, могат да се обърнат към мен или към секретарията, за да направим необходимото. Водещата комисия е НВ. Те са се държали много конструктивно към нас. Принципно опозицията ни беше добре подкрепена и при настоящия, и при миналия мандат. Но трябва да кажа, че темата не е никак лесна, защото говорим за медицински изделия, продуктите инвитро и тук е необходимо самата директива да бъде преработена, защото всички си спомняте, за скандала с гръдните импланти. От друга страна, съвета желае да защити болниците на държавите членки. И тяхната отговорност отпада съгласно повечето текстове, но според нас това не е в интерес на пациентите. Именно за това търсим по-добро решение – Разбира се, едно такова решение винаги трябва да бъде балансирано. Надявам се, че това е всичко. Благодаря. Благодаря. Някой желая ли да се изкаже? Аз искам да се спра само на един от въпросите. Въпроси на потребителите – има известни притеснения, че при новия режим продуктите, които са ползвани години наред, може да не бъдат повече използваеми или да се налага нова процедура на одобрение. Това е нещо, което потребителите трудно ще разберат, особено ако това са пейсмейкъри, изкуствени стави, както казах, изделия ползвани години наред. Вие знаете ли дали ще има някакъв преходен период между настоящия и бъдещия режим? Може би, ако не разполагате с тази информация днес, е възможно да я обсъдим по-нататък. Благодаря ви, госпожо председател. Не мога да ви дам категоричен отговор. Единственото, което ще отбележа, е, че ще се изискват нов вид удостоверения – които естествено включват по-големи изисквания за безопасно използване. Според мен просто ще трябва удостоверенията, с които вече разполагаме, да бъдат разгледани отново, да се види доколко отговарят на изискванията – Така или иначе, след всички тези разговори, вече не знам дали новите удостоверения всъщност ще доведат до по-голяма безопасност. Тук докладчиците в сянка са на разнородни мнения, но съветът е обединен около една доста спорна позиция, а за нас е важно да представляваме гражданите – и разбира се продуктите, които вече са се доказали да не трябва отново да бъдат удостоверявани, което води до повече разходи. Точно така това казаха и обърналите се към мен групи потребители. Защо да има ново удостоверение при дългогодишно използвани продукти? Благодаря. Точка 5 доклада за европейския семестър Катрин Стайлер. Това е доклад, който е, всъщност изготвяме всяка година. Той беше оповестен на 26 ноември. Всички вие сте запознати и с доклада и с неговите препоръки. Ние бяхме предвидили кратко представене на годишния преглед на растежа, представен на 26 ноември. Може би да чуем първо докладчика и след това докладчика в сянка. Ще чуем и комисията. Благодаря ви. Благодаря и на комисията за присъствието и за готовността да представи годишния преглед на растежа. Аз ще представя моя собствен доклад по управлението на единия пазар в рамките на европейския семестър 2016. Единият пазар, както знаем, е много важен – за нашето економическо развитие, благосъстояние и бъдеще. Същевременно ние трябва да сме сигурни, че този единен пазар, който се измерва с 1 трилион евро, работи за всички. Европейския съюз обаче може да бъде толкова силен, колкото всяка една от съставящите го държави членки. Що се отнася до моя доклад, това е четвъртият доклад от този тип, представен в комисията ни. Има още два доклада, които ще се обсъдят в комисията ЕКОН и ЕМПЛА. Докладът е съставен от 4 части, всяка от тях свързана с единия пазар. Единия пазар като важен инструмент за конкурентоспособността и заетостта. Бъдещето на единия пазар през 21 век и инструментите за управление на единия пазар създаването на култура на изпълнение на нормите. Според мен един функциониращ единен пазар изисква съгласувани микро и макрополитики. Мерките на единия пазар в името на растежа и заетостта се отчитат на ниво С, но има множество призиви този пазар да се развие по-добре. Има и препоръки за отделните държави, но между 2012-13 е, година, например, само 10% от тези препоръки са били изпълнени от държавите членки. За да има растеж, заетост и конкурентоспособност, е важно да има по-добро управление, по-добра прозрачност – Същевременно в европейския семестър единия пазар трябва непрекъснато да се наблюдава, да имаме набор от приоритети. Системата трябва да включва база данни. Трябва също така да има партньорски проверки, обмен на най-добрите практики и интегриране на най-добрите правила. Много е важно този пазар да е цифров, да има взаимна съвместимост, защото всичко това се отразява на нашия живот. Както виждаме, настъпват промени в продуктите, услугите, потребителското поведение. Необходимо е също така да има и нова парадигма на инвестициите – вече се инвестира в продукти различни от материалните активи. For goods and services is a right approach and the right way forward and deepening the single market across sectors. Същевременно ние наистина се опитваме да задълбочим единия пазар. Търсим стратегии за това и оценяваме тяхното въздействие, като въздействието на инвестиционния план за Европа, план, пакета за економика. Както казах, макро и микрополитиките трябва да се разработват и изпълняват заедно. Това е предпоставка за напълно функциониращия пазар във всички държави членки. Имайте предвид, че изготвянето на този доклад не беше никак лесно. Но аз наистина се опитах да свърша своята работа, да направя връзката с директивата за услугите, за по-доброто приобщаване, социално и цифрово. Да, извинете, че говоря толкова бързо, казва ораторката, но съм много развълнувана. Важно е също така преди годишния преглед на растежа е, всички важни документи да бъдат преведени и разпратени. Четирите важни елемента, които споменах, ще бъдат включени в доклада ми преди да се разгледа в комисията през януари 2016 година. Утре имам заседание с докладчиците в Сянка. Крайният срок за изменения е декември 2016 година. Благодаря на всички, които се включиха. Очаквам и разискванията с докладчиците в Сянка. Благодаря. Do we want to take a round from shadows? Нека чуем докладчиците в сянка първо. Добре, ще изчакаме господин Шайнфелд. Вие? Или пък да чуем комисията първо? Или да изчакаме Адам? He's Или той е тук? Welcome. Um... Добре дошъл. Започнахме с представяне на докладчика. Ще дам на Дан Долтън думата междувременно. Дан, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Ще се възползвам от този по-интересен статус на нашата група поради отсъствието на другия докладчик. Благодарим на Катрин Стайлър за този, докладчик, е, за този доклад, който е ценен принос за начина по който ние подобряваме а, е, състоянието на единия пазар. Господин Сулик е, приветства а, включеното в доклада. Смята, че тези бариери а, могат да попречат на економическия а, растеж, на обществените инвестиции и а, това, което е очертала а, докладчицата е начин да се стимулира единния пазар по един не толкова скъп начин. Също така, според господин Солик, а пък и като според ЕКАРЕ като цяло. Европейския съюз трябва най-вече да работи по единния пазар. Две области, според господин Сулик, трябва да се обект на нашето внимание. Трябва да сме много внимателни за твърде централизирания подход, който евентуално може да ни попречи да най-вече да, ни, да попречи нашите региони да се възползват от тези възможности. Също така не би следвало да а, намаляваме в такава степен макроекономическото планиране на Европейския съюз. Трябва да имаме предвид конкурентоспособността и економическото развитие, те да са достатъчно застъпени. И не на последно място, господин Сулик помоли да кажа, че а, трябва да се подчертаят моментите, в които да, да се внимава да няма твърде много обществено, а, обществено разходване на средства, особено в областта на ИКТ и ако може докладчицата да поясни точно какво се има предвид в тази област. Това са накратко неговите а, области. Благодаря. Адам Шетфилд за НЕП. Благодаря много, госпожо председател. Извинявайте за краткото ми закъснение. То се дължеше на закъснял самолет. Радвам се, че обсъждаме този въпрос. Изчетох проекто становището с изключително внимание и откровено казано смятам, че има доста моменти в него, към които мога да се присъединя. Тоест, малко са нещата, на които ще се спра сега и ще предложа за изменение. Като цяло въпросът е изключително важен. Не винаги се гледа на него като такъв в Европейския парламент, тъй като Европейския съюз навлиза в един нов, много труден период на световна конкуренция. И според мен в този втори етап нашата позиция не е много добра. И една от причините за това да не е така добра позицията ни е недоброто функциониране на вътрешния пазар и невъзможността, не, непризнаването на неговата важност. Ако не въведем ролите и принципите, които ще подпомогнат оперирането на вътрешния пазар, нашата конкурентоспособност само ще спадне. Ако продължим да се а, конкурираме с економическите суперсили, или ако искаме да се сравним с тях, ще видим, че пазара на Съединените щати или пък тези на Китай, Индия и Русия са пазари, които вътрешно са много еднородни. И търсенето в тези пазари не се ограничава от вътрешни бариери. А ние трябва да се сравноваваме именно с такива пазари. В същото време сме изправени пред проблеми на нашия собствен вътрешен пазар. 500 милиона потребители не само с цел економически растеж е това усилие. То е също и с, а, за създаване на заетост, както и а, благосъстояние. На нас ни трябва пазар, който е ефективен, който а, е вътрешно еднороден, няма твърде много бариери вътрешни. Това пречи на развитието на малките и средни предприятия, тъй като а, можем да си спомним че малките и средни предприятия трябва изключително много енергия да посветят за справяне с административни задачи, вместо да се занимават със собственото си развитие. Трябва да спазят редица регламенти, за да могат да оперират. Някои от тези малки и средни предприятия, които са по-мобилни, разглеждат варианти за развитие извън Европа. Ето защо е много важно и съм съгласен тук с докладчицата, че трябва да се концентрираме върху важността на а, вътрешния пазар и това е от а, ключова важност. Като част от това, усилие трябва да очертаем бариерите, които съществуват и не би следвало да се концентрираме върху тяхното подобряване, а напротив, трябва да видим как да ги преодолеем и изцяло премахнем. Един от примерите, който ми а, хрумва, е на регламентираните професии. Често а, говорим за тях а, в контекста на вътрешния пазар, но това именно е място, където той не функционира. Ако някой упражнява професията си в една държава, това не означава, че може да я упражнява в друга държава. Говорим за паспорта на услугите, но защо ни трябва такова а, решение? Защо вместо това не. А, припознаем различните професии в Европейския съюз. Има и други примери, които мога да цитирам, но това е просто като начало. Ще спра до тук, но смятам, че като цяло би следвало много сериозно да разгледаме важността на вътрешния пазар и също така да направим така, че и другите комисии в Европейския парламент да разглеждат този въпрос с нужната отговорност и с нужната важност. Госпожа Калас, от името на а, господин Гуга се изказвам от нашата политическа група АЛДЕ. Според колегата, това е отлично свършена работа. Съгласен е с повечето предложенията на докладчицата. Според АОДЕ е ясно, че единният пазар е изключително важен за Европа в последните няколко десетилетия, но работата не е свършена, особено сега с втория етап на пазара за цифровизацията. Господин Гуга е съгласен с докладчицата, че трябва да има по-голяма концентрация на европейския семестър в областта на единния пазар и са нужни аналитични средства за измерване на а, единния пазар. Също така трябва да се проследи нивото на въвеждане от страна на държавите членки. Трябва да продължи използването на процедури по нарушение от страна на комисията. Жалко е, че звената за контакт за продуктите, според господин Гуга, е, жалко, че те не функционират, трябва да се работи и а, за по-доброто прилагане на механизмите за взаимно признаване при липсата на хармонизирано европейско законодателство. Според господин Гълга а, трябва да се използва инерцията за, а, економ... в развитието на економическите а, проекти и той подчертава необходимостта да има ново законодателство в областта на надзора на пазара и комисията трябва да поеме отговорност за това, че не е направил достатъчно в тази област. Според него, конкурентния единен пазар в Европа за 21 век няма как да се постигне без да се осъществят реформи на продукти и услуги в държавите членки и също така продължаващите последици от комисията също влияят. Според господин Гуга могат да се приемат тези предложения за електронни а, а, държавни поръчки, но това трябва да е механизъм, който е достатъчно добре съчетан във всички държави членки. Според него също така трябва да продължим да работим за по-добро функциониране с по-малко бюрокрация. Важно е също така обществения сектор да може да се справя с доброто сътрудничество между граници. Благодаря. Господин Зубер за а, Северната левица не е тук. Господ... Госпожа Дюран. Благодаря ви, господин Госпожо председател, благодаря на докладчика за отличната работа. Аз също смятам, че сме на едно мнение по много въпроси. Така че в това отношение наистина сме отбелязали напредък. Може би да кажа няколко думи по същество. Европейския семестър не трябва да се ограничава само до бюджетната процедура – Необходимо е да напомним, че трябва да запазим пространство за общия европейски интерес. Това е изключително важно. Разбирам, че растежа, конкурентоспособността и така нататък са много важни и те са основния лозунг на парламента, но те не са достатъчни за да решим всички проблеми, които възникват. Например, проблемът с кръговата економика, той е изключително важен – По този начин Европа се опитва да влезе в 21 век, като пести ресурси и се насочва към възобновяеми такива. И по този начин се стремим да постигнем и растеж. А това е изключително важно. Относно публичните разходи, разбира се, това може да се превърне в идеологически въпрос. Тези разходи представляват 20% от инвестициите в Европа, и дали ни се нрави или не, е, те са изключително важен лост. Така че не виждам как може да се развие цифровия пазар, без да се включат инвестициите в научна и развойна дейност или в други области, които също могат да привлекат обществени ресурси. Така че отлично, че сте ги упоменали. Аз е, напълно споделям мнението ви и дори смятам, че това е от съществено значение. В този доклад трябва да се намери правилния баланс. Така, например, Премахването на пречките, което всички желаем, по никакъв начин не трябва да накърнява конкуренцията между държавите. Относно надзорните органи във вътрешния пазар, смятам, че има недостатъчен контрол на европейско равнище. Скандалът с Volkswagen и с другите автомобилостроители, ни показват, че много значение има кръвосмешение между контролните органи и държавите членки, както и между броя на работните места. Така че трябва да защитим европейският обществен интерес и да изискаме да има действително контролни органи на европейско равнище, които да защитават този общо европейски интерес. Благодаря. Андрея Шваб. Благодаря ви, госпожо председател. Аз не съм докладчик в Сянка. So wie die Kollegen gerade zum Ausdruck gebracht haben, mit vielem, vielem ein. Благодаря ви. Möchte. Aber gerade weil die Europäische Kommission jetzt da ist, möchte ich gerne. Имайки предвид, че имаме представител на комисията, бих искал да задам въпрос. Присъединявам се изцяло наказаното от колегата. В Европа може да има напредък, само ако бъдем конкурентоспособни в международен план. И ако разбира се, имаме конкурентни места. Бих искал да задам следните въпроси на госпожа Стайлър. По какъв начин доклада за единния пазар се различава от всички останали доклади в тази сфера – госпожа Кони се опитва да намери отговор на проблемите на вътрешния пазар, но смятам, че трябва да сме наясно с различията, които съществуват. Всички ние поставяме акцента на различни места. И ако ми позволите, бих искал да кажа, че аз не виждам каква точно е разликата. В рамките на единния пазар винаги сме поставали акцента върху следното. Трябва да бъдат премахнати пречките във вътрешния пазар и да се насочим към специфичните препоръки за държавите членки. Ви, ние винаги сме искали да обсъждаме въпроса с държавите членки в рамките на законодателството, в рамките и на европейския семестър. Това беше искането и на зелените. Смятахме, че това ще бъде добра основа. Но в доклада Розати, който гласувахме преди 4 седмици в Страсбург, стана ясно, че не всички сме на това мнение. Тъй като госпожа Байер е тук, мисля, че е добре да се възползваме от нейното присъствие и да я попитаме какво ще стане с европейския семестър. Каква е ролята на вътрешния пазар – ако веднъж годишно ще обсъждаме в общи линии европейския семестър, след което не предприемаме никакви действия, смятам, че си губим времето. Нека комисията да ни каже какво точно цели. Така ще знаем дали да подкрепим доклада. Със сигурност ще улесним работата и на докладчика в доклада се съдържат много важни аспекти, но е хубаво да чуем точно как вижда нещата и комисията. Благодаря. anybody else want to take the floor before I want to bring the commission in? Okay. Can I bring in Sabine Veyand, who's the director? Сабин Веянт, който е директор и координатор на политиката, който ще направи кратък обзор на мерките в областта на вътрешния пазар. Благодаря, госпожо председател, почитаеми депутати. Благодаря ви за тази възможност съвсем накратко да ви представя годишния обзор. Бих искала да насоча вниманието ви към тези сфери, които са във вашите правомощия. По този начин ще се опитам и отчасти да отговоря на въпросите на господин Шваб. Както знаете, Европейската комисия в края на ноември публикува есения годишен обзор, което поставя началото на процедурата в рамките на Европейския семестър. Пакета включва годишния обзор за 2016 година, където са изложени економическите и социални приоритети за следващата година по държави членки и за Европейския съюз като цяло Включва също така механизма за тревога за 2016 година, който е първата стъпка по откриване на макроекономическите дисбаланси в държавите членки. Имаме и до съвместния доклад за безработицата в държавите членки в Европейския съюз като цяло. А, госпожа председателката упомена и в началото представянето на доклада за еврозоната, като по този начин ще се покаже взаимозависимостта между държавите членки, които използват една и съща валута. Ще ви обърна внимание на годишния обзор, който приоритизира различните економически и социални мерки. Разбира се, стратегията в областта на единия пазар също играе ключова роля. В този годишен обзор се подчертава, че трябва да използваме настоящата економическа ситуация, където има сравнително слаб обмен на еврото, за да може да се засилят основите на растежа. Не трябва да се отпускаме, защото сега няма никакъв натиск. Напротив, трябва да използваме тази възможност, за да положим основите за бъдещия растеж. Ако погледнете обзора за 2016 година, ще видите, че има последователност в сравнение с доклада от 2015 година по отношение на трите политики, които предлагаме. Инвестиции, структурни реформи и отговорни данъчни политики с областите, в които сме поставили акцента. Две от тези а, сфери са пряко в правомощите на вашата комисия. Годишният обзор за 2016 година се съсредоточава в много по-голяма степен от миналата година върху инвестициите. По отношение на инвестициите, благодарение на бързата реакция на парламента и на съвета успяхме да създадем Европейския фонд за стратегически инвестиции. Напредваме и по отношение на финансирането, финансирането, което е първия стълб от инвестиционния план – а сега е време да насочи вниманието си към третия стълб, а именно регулаторните пречки пред инвестициите. Втория стълб вече също беше а, изпълнен. По отношение на законодателството в областта на единния пазар и неговото прилагане, те са важни, но не трябва да забравяме пречките на национално равнище. Чрез хармонизация можем да се справим с тях. Разбира се, не всички тези пречки ще отпаднат при ако не се прилага изцяло европейското законодателство. Много от въпросите са в правомощията на държавите членки, но ние бихме искали да обсъдим въпроса с тях, да обсъдим всички национални пречки, начина по който можем да ги премахнем. Пример обществените поръчки. Пълното транспониране и прилагане на европейското законодателство в тази сфера е предварително условие, но то не е достатъчно, за да може държавите членки, местните и регионалните власти да се възползват изцяло от отворения конкурентоспособен единен пазар. Необходимо е да имат действия, чрез единния пазар на европейско равнище. Необходимо е обаче да работим и в рамките на европейския семестър, да има диалог между нас и държавите членки, за да знаем какво се случва конкретно. И това е само един пример. Обществените поръчки. Разбира се, че може да ви дам и други примери, като в някои случаи съвсем основателно държавите членки са въвели мерки, но в други области е много спорно дали тези мерки са пропорционални. Това, което искам да кажа е, че дискусията отива отвъд обсъждането на законодателството в областта на вътрешния пазар. Годишния обзор предвижда също така и структурни реформи. И в това отношение трябва да се засили диалога с държавите членки в рамките на Европейския семестър за 2016 година. Трябва да помислим кои са структурните реформи, които ще ни дадат възможност по-добре да интегрираме пазара на услугите в Европа и как бихме могли да помогнем на бизнеса. Та в това отношение на политическо равнище в Европейската комисия бе взето решение да се засили макроекономическия стълб на европейския семестър. Много беше казано за макроекономиката като цяло и за данъчната политика, но наистина този аспект е изключително важен, ако искаме да засилим растежа. И това е нашата цел в рамките на Европейския семестър 2016 година. Какво целим по-конкретно? В рамките на годишния обзор за 2016 година сме публикували на равнище отдел на Европейската комисия, т.е. работен документ, документ, който включва отделни препоръки за държавите членки. Бихме искали да засилим диалога и анализа с всяка една държава членка, за да може през февруари да разполагаме с по-добра информация, когато Европейската комисия публикува докладите по държави. Докладите по държави, както знаете, са следващата стъпка в рамките на е, европейския семестър, а именно специфични за държавите членки препоръки. Не мога да ви кажа какво ще се съдържа в тях. Както знаете, председателя Юнкер, заместник председателя Домбровскис, решиха миналата година да рационализират тези препоръки, специфични за държавите членки, и да излязат с по-малък брой препоръки. Това обаче не означава, че се стеснява обхвата на европейския семестър. Европейския семестър е нещо много повече от специфичните за държавите членки препоръки. Той включва цял процес от анализи, този процес ще остане, Определя се стратегията в областта на единния и вътрешния пазар – Та в това отношение виждаме силна връзка между стратегията за единния пазар, управлението и европейския семестър. Поне това е мнението на Европейската комисия. А през февруари ще излезем и с препоръки за държавите членки и тогава ще може да решим какво точно трябва да се направи във всяка една държава членка. Работим и на базата на тематичен анализ – разбира се, в рамките на европейския семестър. Вашата комисия би могла да се произнесе по сфери, които са важни за вас. Така че от гледна точка на анализа, на фактите, на информацията, която събираме в рамките на европейския семестър, разполагаме с такава информация и трябва да я използваме. Отлични идеи са залегнали в проекта доклада и те имат за цел да се засили макроекономическото измерение на семестъра и да се отведе напред стратегията за единния мазар. Пазар, извинете. Дискусиите с държавите членки ще продължат и на национално равнище. Ние приветстваме вашата ангажираност в тази насока. Това е всичко, което исках да ви кажа. Ще спра до тук. Очаквам с нетърпение дискусията ни. Председателката, преди да дам отново думата на докладчика, бих искал да попитам дали някой иска думата. Госпожа Гебхарт. Ja, ich möchte mich aber mein Flug war ein bisschen verspätet. Благодаря ви. Извинявам се, че се забавих, но полетът ми беше забавен. А сега по темата. Ние отдавна работим по европейския семестър. Винаги има множество препоръки, изказвания, но в крайна сметка какъв е крайния продукт? Трябва да кажа, че се отнасям със все по-голяма неохота да работя по тази тема, защото виждам, че се говори много, а на практика не се прави почти нищо. Естествено, мнозина започват да се питат, има ли изобщо смисъл от Европейския съюз, на къде вървим, на къде ни води. И Катрин Штайлер е съвсем права. Трябва наистина да има далеч по-категорични препоръки. Необходимо е да се каже какво трябва да се направи, за да работи Европейския съюз успешно стимулира растеж и заетост в държавите членки и разбира се хората да имат много по-добри перспективи. Това според мен е особено важно. Според мен нашата комисия има какво да допринесе тук. Но има и още нещо, което ме притеснява. Аз в никакъв случай не поставям някой от политическите групи извън това, което ще кажа, но все пак ми се струва, че не се разбира достатъчно добре значението на вътрешния пазар, защото този единен пазар не се измерва само с пари. Не може всяка държава членка да прави каквото и хрумне. Ние все още виждаме, че липсва европейския отговор и европейското решение за безработицата. Няма обща насока, следователно е необходимо комисията ни да поеме по-водеща роля. Надявам се, че Катрин Штайлър също ще помогне в това отношение. Аз мисля, че със сигурност нашата роля става все по-забележима. Не се притеснявайте за това. Катрин, отново сега ти давам думата. Да, ние може би сме най-малката комисия, госпожо председател но сме едни от най-важните в Европейския парламент, защото ето ние говорим за единия пазар. Стана дума за ИКТ. Ние искаме да се възползваме от това, което предлага цифровия пазар – Имайте предвид обаче, че само 17% от инвестициите в цифровия пазар се заделят за научно-развойна дейност. Това имах предвид и в доклада си. Разбира се, че и ИКТ са много важни, за да се възползваме от цифровия пазар. Колегата говори за това, че трябва да отпаднат бариерите в този единен пазар и тук трябва да мислим и за регулираните професии. Наистина това е важно, където е приложимо, разбира се. Госпожа Калас, обръщам се и към вас. Вие говорихте за цифровизацията. Разбира се, че тя е много важна. Господин Долтън също я спомена, макар че е, в малко по-различен смисъл. Но така или иначе този доклад е по-скоро един обзор на единия пазар. И всички тези взаимовръзки са много важни. Благодаря и на комисията за тяхното изказване. Вие говорихте за фискалната политика, инвестициите, структурните реформи. Те всички са важни. Разбира се, че ние искаме да работят добре. Необходим ни е един функциониращ единен пазар – и това се вписва и в процедурата на европейския семестър. Господин Шваб е прав, има доста доклади по темата, които са до някъде сходни. Ние искаме, разбира се, да стигнем и по-далеч, защото госпожа Гербхарт е права, не думите, а делата са важни. Благодаря отново на всички. Утре предстои срещата ми с докладчиците в сянка. До 16 декември можете да представите своите изменения. На 25 януари, националния празник на Шотландия, ще гласуваме доклада, нещо, което особено ме радва. Добре, и ще ни купите по едно уиски. И хагис, разбира се. Okay. Um, it sounds, sounds to me as if they're making some good progress. It also sounds between the lines of what you're saying is that you're... Да, виждаме, че постигаме напредък. Доколкото разбрах, вие също ще представите някои изменения. Предполагам, че ще ги обсъдите с докладчиците в сянка предварително, защото сътрудничеството продължава и при изготвянето на измененията. Много ви благодаря. Малко избързваме с дневния си ред – Знам, че следващата точка е особено важна. За това бих предложила да започнем с тази точка в 4 часа и 20 минути, 10 минутна почивка, с други думи. Комисията не иска думата. Благодаря. Комисията е тук, но първият ни докладчик не е тук. Темата е от голям интерес, затова нека изчакаме. И ми аз ще ида да пуша тогава.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 Уважаеми дами и господа, в залата присъстват над 20 от членовете на Европейския парламент от множество държави членки. Заместник председателя на комисията трябваше да представи доклада. Разбрах, че той е на път към парламента, можем да помолим и друг член на комисията да направи представенето, но виждате, че самите европарламентаристи проявяват много голям интерес към темата. Нека да изчакаме заместник главния директор да пристигне. Не знам защо не е тук. Какъв е проблемът? Ако искате да почакаме още 5 минути, макар че преди 10 минути ни казаха, че ще е в залата до 2 минути, някакъв проблем има, може би. Ще изчакаме още 5 минути. Um, Уважаеми дами и господа, мисля, че координаторите тук представляват мнозинството от Европейския парламент. Те биха искали да изслушат най-високо поставения служител на комисията в залата и за това по тяхно желание, може би, трябва да променим реда на точките, но виждам, че и тях ги няма. So we will continue to wait. Добре, ще изчакаме. is he taking a seat? Yes, he's taking a seat. Um, okay, so we're going to move on to item Добре, нека преминем към седма точка на дневния ред, представена от комисията на предложението за директива на Европейския парламент и на съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжия изменение на директивата за огнестрелната оръжия. При нас е заместник главния директор. Нека му кажем добре дошъл. Обръщам се към него с уточнението, че обикновено хората пристигат тук на време. Както и да е, от 1991 година нормите за огнестрелните оръжия не са променени. Затова през 2008 година темата се разгледа в нашата комисия. Моят предшественик беше докладчик в Сянка. Целта надлежно деактивиране на огнестрелните оръжия. Много е жалко, че регламента за изпълнението толкова се забави, но доколкото разбирам, преди две седмици вече има съгласие. Комисията е изготвила своето предложение, веднага щом разбрах, затова поканих комисията, за да ни представи предложението възможно най-скоро. Има предложение за споделяне на информация между държавите членки, която да помогне на проследяването на деактивираното оръжие. Разбирам, че много от представителите на обществеността са силно обезпокоени от проекто предложението. Разбирам, че интересът е огромен. Нека да напомня на обществеността и за протокола, че ролята на нашата комисия и на Европейския парламент е да предлагаме изменения в проекто законодателството. Все още проектът не е финализиран. Измененията се изготвят. Ние искаме да затворим вратичките в закона, да подобрим общуването между държавните власти. Искаме също така и по-убедителни мерки срещу незаконното притежаване на оръжие от страна на терористите. Доколкото разбрах, комисията е изготвила и друго предложение за незаконно притежаваното оръжие, представено съвсем наскоро. Сега ще дам думата на комисията да представи своето предложение. Много от членовете ни са тук ще чуем и тях след това, както и координаторите. Was, Благодаря ви, извинявам се, че се забавих. Имаше основателна причина. Надявам се да не се случва отново. Едва ли е необходимо да ви припомням контекста Темата е много деликатна. Не е необходимо да обяснявам всичко. Вие го разбирате. Разбирате и защо пристъпваме към тази мярка. Нека кажа, че ние не искаме с това предложение да решим абсолютно всички въпроси, свързани с огнестрелните оръжия или незаконния трафик на оръжия. Имаме програмата за сигурност в Европейския съюз, прията от комисията, която би трябвало да адресира и проблема за незаконното притежаване. Но, както казах, то не е на дневен ред в това предложение. Мерките, които предлагаме тук, проистичат от три проучвания, изработени от консултанти. Комисията изготви доклад, той беше представен на Европейския парламент и съвета. В този доклад се прави оценка на изпълнението на директивата за огнестрелното оръжие. Благодарим на консултантите за информацията за леките огнестрелни оръжия. Какви са основните мерки, които предлагаме? Първото изменение е свързано с категориите огнестрелно оръжие. Трябва да бъдем ясни, защото виждам, че в интернет се пишат неверни неща. Ние не искаме да забраним всички полуавтоматични оръжия, за гражданите. При полуавтоматичните огнестрелни оръжия предлагаме да се забранят само два вида оръжия, които според нас са потенциално опасни. Автоматичното оръжие, превърнато в полуавтоматично и което отново може да се обърне в автоматично. Това е първата забрана. На второ място ни при полуавтоматичното оръжие разглеждаме гражданската употреба и автоматизираните механизми, например полуавтоматизиран Калашников. Нека бъда ясен. Съгласно действащата директива има още 6 вида полуавтоматично оръжие. При тях не се правят изменения, защото те подлежат на национални разрешителни. Това трябва ясно да се разбере. Има и друг важен аспект на нашето предложение. Има оръжия, които ние смятаме, че трябва да се обхванат в директивата но да подлежат на единно еднократно деклариране. Тези оръжия не трябва да бъдат пригодни за трансформиране в огнестрелни оръжия. Става дума за оръжията за известяване, сигналните оръжия – след това деактивираните огнестрелни оръжия вече не се класифицират като огнестрелно оръжие, а като метал. Това на практика означава, че всяко лице, всеки гражданин може да закупи този метал без каквито и да било декларации. Тези оръжия могат да се използват насякъде в Европа, при последните терористични атентати беше потвърдено, че някои от използваните оръжия, излезли от употреба, са били реактивирани и използвани от терористите. Ето защо на 18 ноември се въведоха по-стрикни критерии, за да се намали опасността от реактивиране. Но такъв риск има – затова в представеното от нас предложение ние предлагаме да се забрани придобиването на най-опасните огнестрелни оръжия, дори и когато са изведени от употреба и деактивирани. Например, автоматичния Калашников, който е деактивиран, вече ще попада в обхвата на директивата. При останалите категории оръжия, които не са в категория А, деактивираното оръжие може да се купува от частни лица. В този случай е необходима една простичка декларация. Ние не желаем да създаваме административно бреме, но искаме и да помогнем на полицията да се бори срещу престъпниците. Има и някои предложения във връзка с интернет, защото много участните лица купуват и продават всякакви видове продукти и услуги, включително и огнестрелни оръжия чрез интернет. Знаем, че продажбата на огнестрелни оръжия по интернет е далеч по-трудна за контролиране и ще става все по-трудна. Знаем обаче, че терористите могат да използват интернет за придобиване на огнестрелни оръжия незаконно чрез интернет. Всъщност един мой колега направи проучване и се оказа, че само за 5 минути в интернет може да се здобие с частите, които са необходими полуавтоматичното оръжие да се превърне в автоматично. Това, което ние предлагаме е да се забрани придобиването на огнестрелни оръжия в интернет, придобиване от частни лица. Това не означава, че частни лица няма да могат да внасят оръжия от други държави членки, но това ще може да се прави единствено чрез авторизирани дилери и брокери. Четвъртия елемент – брокерите и колекционерите. В момента те не попадат в обхвата на директивата за разлика от дилерите. И тук не искаме да създаваме допълнителни трудности за брокерите и колекционерите, но смятаме, че те би трябвало да попаднат в обхвата на директивата. Не, че ще им се забранява да придобиват такива оръжия, но те ще трябва да искат разрешение, така както всяко друго частно лице. Накрая обмен на информация между държавите членки. Последните терористични атентати показаха колко е важно държавите членки да обменят информация за оръжията в притежание на частни лица. По-настоящем тази информация може да се намери единствено на национално ниво, а ние искаме да помогнем за обмена между държавите членки. Това според нас е е много важно. Ще спра до тук. Още веднъж се извинявам, че не бях в залата на време, но съм готов да отговоря на въпросите ви. Благодаря. Нека чуем първите въпроси от координаторите. И след това от всички останали. И така, нека чуем въпросите и след това ще дадем думата отново на комисията да даде отговори на тези въпроси. Евлин Гебхарт има думата. Благодаря. Благодаря, че ни дадохте това пояснение още веднъж за предложението на комисията. Много е важно всичко това, което представяте, защото е видно, че онлайн има кампания, която тече. И е хубаво да се каже и нещо успокояващо все пак. Не всичко, което виждаме и чуваме и четем, е вярно. Всъщност някои от имейлите, които бяха а, за предложението на комисията и ние получихме. За съжаление обаче а, като се започне с предложение на комисията, има още доста време, докато в крайна сметка то се приеме и приложи. Смятам, че предложенията на комисията са определено стъпка в правилната посока, но искам и някои допълнителни пояснения по вече казаното. На второ място за от втората част а, за вашите предложения, които а, говорихте, за ам, оръжията за оповестяване, сигналните оръжия, казахте, че ще трябва проста декларация. Какво представлява тази проста декларация? Не съм наясно. Кой на кого ще я предоставя, искам да попитам. На следващо място едно пояснение за интернет продажбите. Вие казахте, че не става въпрос за продажба на незаконни оръжия, но след това пък в четвъртата точка говорихте и за а, незаконни оръжия. Може би не е точно това като въпрос, но кой може законосъобразно да закупи оръжие по интернет? Първото изречение казахте, или поне с такова впечатление останах аз, че само ам, а не частни лица, могат да се включват в такава търговия, а пък на следващо място, а, като че ли казахте, че и колекционери могат да се възползват. На каква основа би следвало а, колекционерите да се считат за оръжейници, а не частни лица. Мисля, че този въпрос а, иска, а, заслужава пояснение. И на последно място, когато говорихте за обмен на информация между държавите членки, а, имаше много оживена дискусия през 2008 година, когато направихме последния преглед на ам, директивата. Държавите членки наистина не бяха готови да се предвиждат тази посока. Мислите ли, че в настоящата ситуация държавите членки ще имат повече готовност и ще покажат повече разбиране? Аз смятам, че е нужно да се обменя информация през границите за това какви оръжия са позволени, какъв тип оръжия се продават и купуват, тъй като правилата, които имаме в държавите членки, често са много различни, макар да имаме подобни законодателства. Ето защо смятам, че това е изключително важен момент. Говорили сте вече за това с държавите членки и бихте ли, биха ли те били готови да приемат нужните стъпки сега? Председателката, пояснявам, ще дам думата на координаторите първо. Знам, че Андреас не е тук. Не знам дали е НП посоча някой друг, Дан Долсън. Благодаря, Вики. Както казах и преди, това е много труден а, въпрос. Определено ни е нужно по-силно законно, а, законодателство в а, Европа в тази област, но то трябва да е смислено, надежно и приложимо, а не да създава нова а, възможност за а, ново незакон, ползване, тъй като незаконните оръжия са ни проблема. Два въпроса към комисия. На първо място а, забраната за деактивирани оръжия. Стотици хиляди такива има, цир... които циркулират. Няма никакви ам, записи за тях. Ако просто така ги забраним, няма ли да са да стане по-трудно и всъщност да създадем изведнъж толкова много незаконни а, оръжия. Всъщност деактивираните а, оръжия са незаконни. Веднъж деактивирани трябва доста усилия, за да се активират. Имате ли реално ем, статистика, информация за това колко престъпления са извършени с такива деактивирани оръжия? Те се използват и от други а, сектори, да речем музеите. Какво ще се случи с музеите, които използват а, такива а, деактивирани а, оръжия? Също така се използват и при филми, създаване на пресъздаване на исторически събития и други такива. Как, какво ще се случи с всички тези спазващи закона сектори? Също така много се случва в интернет, което ние няма как да контролираме. И така, какво ще е въздействието на такава една забрава и не е ли добре да има някакви изходи, така че да могат хората да си закупуват законосъобразно оръжия, ако а, спазват нужните условия. А, чисто и просто при нас в Обединеното кралство има нужните проверки, които се извършват и се дава разрешително, когато е възможно. Така че от наша гледна точка да, нека да бъде по- сериозна регистрацията за законосъобразните притежатели, но нека да не влушаваме е, това, което съществува в Обединеното кралство. Имаме много труден опит в това отношение и мисля, че е, в момента са ни много добри правилата и се притеснявам, че подхода, предприят тук от комисията, може да доведе до подриване на тези стъпки, които ние вече сме предприели. Благодаря. Дита Шапер има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията за направеното представене. Съгласна съм, че това е област, която Европейския съюз трябва да действа. Обедена съм, че търговията и разпространението на оръжие, особено деактивирани такива, трябва да подлежи на по-сериозен контрол и ясни доказателства. Всъщност това е една от малкото области, в които имаме добре функционираща вътрешен пазар, за съжаление. Всеки може онлайн да си закупи деактивирано оръжие или части за такова и да а, използва тези части, за да създаде ново такова оръжие, действащо, както и вие сами споменахте. Нужна е само а, механичната. А, са, нужни са само знания за това как да се направи, това беше проблем и преди атаките в Париж, както е и сега. Ето защо трябва настоящите законодателства да бъдат напълно приложени, така както е предвидено и да няма пропуски в законодателно отношение. Трябва минималните и условия за огнестранните оръжия да са а, ясно определени и въведени. Ето защо приветствам предложенията а, на комисията. Но би трябвало изключително много да внимаваме за това, което влиза в приложеното поле на тази директива и това, което трябва да е нашата основна цел. При нашите усилия не би следвало, без да искаме да за... наказваме граждани, които използват оръжие съвсем законосъобразно за а, лов, а, спорт и самозащита. Не трябва да нарушаваме и законодателството, което функционира добре в държавите членки. Нужна е пропорционалност, за да не се разминем с първоначалната си цел да няма а, лошо тълкование, възможности за неправилно тълкование. Както изказалите се преди мен, така и аз получих стотици имейли от а, гражданите и също така ще се постарая да а, отговоря на техни, тяхната загриженост, но спазвайки свободите, правата и свободите на гражданите. И бих искала да отправя молба към комисията да бъде много ясна за евентуалната забрана на полуавтоматични оръжия. Например, в а, категорията спорт и а, лов ще бъдат ли а, повлияни от вашето предложение? И ние, както всички граждани, искаме да знаем повече по този въпрос, за да можем и по-нататък да го обсъдим по-подробно. Thank you. Паскал Дюран. Благодаря, госпожо председател. Понякога ми се струва, че чуваме гражданите и слушаме гражданите по някои теми, а по някои други доста по-малко ги слушаме и чуваме, за което съжалявам. Връзката между притежанието на оръжие и, раз, и продажбата на оръжие, наистина по този въпрос е да обърнем поглед към Съединените щати, където най-свободно се разпространява където уж е най-свободната държава по, в света, където най-свободно се продава оръжие и да видим, че там има 32 милиона, 32 милиона годишно, които губят живота си от огнестрелни оръжия. 32 милиона годишно, за разлика да речем от Франция, където мисля, че цифрата не надвишава 315 годишно. И сега този уикенд също така един тичащ в гората, чисто и просто практикуваш джогинг, беше застрелян по грешка от ловец, но това по никакъв начин не би следвало да ни спира да регламентираме пазара за продажбата на оръжия. Както каза и комисията, това е много сериозен проблем и а, аз самият съм имал възможност да боравя с полуавтоматично оръжие по време на моята военна служба и има огромна разлика между автоматичното и полуавтоматично оръжие и рискът е много по-различен. Сега бих искал да се обърна към комисията. Поздравление за добре свършената работа Наистина разглеждаме текста от 2008 година в един много по-различен контекст, за съжаление е много по-драматичен, но бих искал да знам каква е позицията на комисията. Има две категории оръжия, забранени и подлежащи на разрешително в много от държавите членки на Европейския съюз. Какво е законодателството, което търсим, което е насякъде приложимо или тези 8 категории ще останат. Поне трудно е да се разбират от някой, който не е професионалист в областта, дали комисията не предпочита да има чисто и просто две стъпки или два етапа на разрешително. На следващо място разбра, чух, че трябва да се слушаме в гражданите, които ни спращат толкова имейли. Бих искал да попитам какво е становището на неправителствените организации в тази област, тъй като аз познавам доста добре лобито на огнестрелните оръжия и се питам дали други лобита биват чути в това отношение. Това са двата ми директни въпроса към комисията. Благодаря. Мистер Ивасков. Господин Иваскович, заповядайте. Благодаря много, госпожо председател. Не зная дали правилно разбрах предложението на текста, особено във връзка с забраната за притежание на автоматични извинявайте, полуавтоматични огнестрани оръжия – полуавтоматичните не са ли подобни на автоматичните и не могат ли полуавтоматичните да бъдат превърнати, а, видоизменени, за да станат автоматични. И ако на да гражданите в такъв смисъл не трябва ли да бъде попречено да притежават полуавтоматични оръжия? И какво ще се случи при една такава а, забрана? Може би хиляди граждани трябва да им конфискуваме законно притежаваните оръжия. Това няма ли да доведе до загуби за гражданите? Не можем абсолютно всичко да оправдаем с а, една дума сигурност и безопасност. Това е едното измерение. От друга страна, това, което искам да задам като въпрос, е дали обосновката за промяна на директивата с позоваване на терористичните атаки не е а, грешка. Или дори повече от грешка. Законодателството, което искаме да променим, ще се отрази именно на спазващите закона граждани, а не на терористите именно на спазващите закона граждани е, ще се затрудни достъпа до оръжие. Заповядайте. Да, госпожо председател. Съжалявам, че пропуснах началото на дебата, тъй като ам, дойде късно представителя на комисията. Аз трябваше да се върна в а, моя офис. Нужно е да кажа, че в парламента искаме наистина да направим така, че да се гарантира, че когато се притежават оръжие, това е законосъобразно. Да са логични правилата и инциденти като този, който, на който станахме свидетели, да не могат да се повтарят. За много ловци и спор спортни а, стрелци. Това ще се отрази. Комисията всъщност не се притеснява за друго, ами как ще интерпретира всичко това а, пресата, медиите. А, Много малко хора смятат, че оръжията, които са обект на тази директива, ще се използват за терористични актове. Ето защо е важно комисията да поясни точно какви са намеренията на това предложение, какво се случва за най-обикновените спортни стрелци и ловци, които са си придобили оръжията съвсем законосъобразно. Какво ще остава, означава законодателното предложение за тях. Тъй като трябва да успокоим гражданите. Председателката е. Изчитам списък. Посед Олскот, Шелова, Обамая, Алова Ахо, Швенфилд, Данти, Карас, Metzola and myself. So those това е списъкът на тези, които ще се изкажат, плюс Катрин Стайла. Заповядайте. Доста желащи да се изкажат, което означава, че следващата точка на дневния ред ще бъде, може би, отложена, за което се извинявам. И така, моля ви за по-кратки въпроси и изказвания. Господин Тарабела. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господин Дасо за а, неговата презентация. Наистина това е, което ни занимава днес, това, което а, е свързано с а, а, оръжията, които могат да се преобразуват в автоматични в ръцете на хората. И комисията направи предложение, което беше представено в комисията Либе и то беше свързано всъщност и с незаконните огнестрелни оръжия. И в Белгия, макар че има много строги закони в това отношение, това не е попречило да се преминат такива оръжия, да се продават такива оръжия и да се използват за а, такива актове. И така а, трябва хармонизация на пазара, за да може да има по-голяма проследимост, а, общите а, норми да се следват и а, също деактивирането да стане ясно. Всичко това е важно. Първи въпрос към, комисия, към комисията. Ще се хармонизира, а, а пък става въпрос за проект за директива. Защо не е регламент? на 28 съвета а, винаги а, става въпрос в директивите а, за пожелателни и факултативни а, разпоредби от типа държавите членки могат да. Защо не трябва да, както би било в един а, регламент. На следващо място ловния и сектора на спортната стрелба не би трябва да бъде засегнат защото а, тря... става въпрос за законодателство, което а, съществува и вече в някои държави членки, а, но наистина не трябва а, в тези промени и реформи да падат една а, допълнителна жертва, а, именно а, тези сектори. Следващия оратор. Благодаря ти, Вики. Voor het voorstel, want ik denk inderdaad dat iedereen benaderd wordt um, en heel veel uh, e-mails over, um, over het voorstel. Комисията ни uh, представи своето предложение като е, ние също получихме доста имейли, което показва, че гражданите е, не знаят как точно е уреден въпросът. Е, трябва да се регулира търговията и продажбата на оръжие, но не трябва да се превръщат в жертви тези, които са собственици на ловни пушки, например. Един въпрос. Комисията не се ли страхува, че тук сме прекалено категорични? и че центровете за спортна стрелба, които използват подобен вид огнестрелни оръжия, е, ще се сблъскат с непреодолима пречка. Как ще дадете възможност на тези центрове да продължат да използват огнестрелни оръжия, които до сега бяха законосъобразни. Същото се отнася и за ловните пушки. Говори се за изпитвания на тези, които разполагат със словни пушки. Според вас каква е връзката между регулаторната рамка и лесното закупуване в Западните Балкани на калашници от страна на терористите? Друг наблял въпрос е търговията с оръжие в интернет. В някои държави компетентните органи изпълняват надлежно законовата процедура. Не смятате ли, че с вашето предложение вие е, нарушавате вече предвидените правила в това отношение. Всъщност въпросът ми е какво ще се случи с законно притежаваните оръжия от центровете за спортна стрелба или от специализираните магазини. Ловците също много често търгуват помежду си с ловните пушки. Какво ще се случи с тях? Thank you. Uh, I'm here and, uh... Благодаря ви. Разбира се, всички ние разбираме, че се нуждаем от законодателни предложения, които да сложат край на незаконната търговия с огнестрелни оръжия. Но същевременно сега е важно да теглим някаква граница, за да може аматьорите ловци да могат да продължават да използват автоматични оръжия за законосъобразната си дейност. Затова бих искала да попитам отново Европейската комисия кои точно полуавтоматични огнестрелни оръжия ще бъдат забранени. Това е първия ми въпрос. Втория ми въпрос е следния. Доколкото разбирам, във вашето предложение вие предлагате на всеки 5 години да се подновява разрешителното. Разрешително няма да се издава, ако на всеки 5 години не, години не се предостави медицинско свидетелство от личния лекар. В Швеция моята родна страна, докторите са задължени да докладват на полицейските органи, ако при тях се яви лице, което по медицински причини не трябва да а, борави и да носи оръжие. И тук не говорим за някакъв период от 5 години. Ако просто тук пред нас седне някое лице, което ние решим, че не искаме да притежава оръжие, можем да му попречим. Няма ли да да увеличим бюрокрацията на всеки 5 години. Ще има ли това желания резултат? Искаме да предприемем действия, за да може да се преборим с тероризма. Но нека да не е, вредим на обикновените хора. Председателката, девет оратора остават в списъка. Моля ви, бъдете кратки. Нека а, е, не по-късно от 6 без 15 да започнем дискусията по следващата точка от дневния ред. От друга страна, и заседанието на координаторите ще бъде посъкратено тази вечер. Ще видим дали ще успеем да свършим до 6.30. Някой да възразява? Děkuji paní předsedkyně a také bych chtěla poděkovat komisi za to, že přišla představit. Благодаря ви. Аз също бих искала да изразя благодарност на Европейската комисия за направеното от нея предложение. По мое мнение, с настоящото предложение се засилва сътрудничеството, което е отлично. Стимулира се също обмена на информация, проследяемостта на огнестрелните оръжия и така нататък. Аз също получих доста имейли от страна на а, граждани на Чехия, които са притежатели на законни оръжия. Да не забравяме, че всяка държава членка си има своя а, законова уредба. Защо а, да не приемем европейско законодателство на високо равнище, което да дава търсените резултати? Нека да не закачаме хората, които са които имат законни оръжия. Ако искаме да се борим с незаконните огнестрелни оръжия, тогава нека да насочим вниманието си на там. Но както каза и Европейската комисия, това предложение няма за цел да се справим с незаконно притежаваните огнестрелни оръжия. Аз не смятам, че трябва да наказваме всички законни собственици на оръжия. Тези, които съвсем законно притежават оръжие, могат да го продадат и на черния пазар. Това наистина е възможно. Аз бих искала да задам два въпроса. Първият ми е сходен с въпроса на господин Далтон. Разполагате ли с някаква статистика която да ни а, дава възможност да видим броя на законно притежаваните и броя на незаконно притежаваните оръжия в а, случаите на инциденти. На следващо място. Смятате ли, че тази нова директива е в съответствие с нормативната уредба на държавите членки? И още няколко думи, ако позволите, госпожо председател. Бих искала да попитам кои държави членки според вас са добър пример, който би трябвало да следваме? <clears throat> Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на представителя на Европейската комисия за това, че е тук сред нас. През ноември Европейската комисия ни информира за своето намерение да направи предложение – а сега предложението, което прави Европейската комисия, се отнася до всичко друго, но не и до незаконно притежаваните оръжия. Ние си имахме вече регулаторна рамка за а, законните оръжия. Сега ни казвате, че а, дезактивираните огнестрелни оръжия а, не трябва да могат отново да бъдат активирани. Но това легални ли или нелегални оръжия са? Когато в интернет се търгуват автоматични или бойни оръжия, това със сигурност са незаконни такива. Сигурен съм в добрите ви намерения, но не смятам, че трябва да изхвърляме бебето с водата. В Австрия нивото на защита е силно, високо, упражнява се редовен контрол – на нас не ни е нужно да допълваме регулаторната си рамка с каквото и да е. На следващо място, твърдите, че е достатъчно за спортната стрелба просто да има някакъв идентификационен номер – но ако вземете за пример ловните пушки е, в Австрия, ще видите, че това е трудно приложимо. Много ми е трудно да разбера и какво възнамерявате да направите е, за установяване на нередностите. Казвате, че спортните е, стрелци няма да влизат в обхвата на директивата. Това така ли е? Истинският проблем е свързан с с употребата на отделните части на огнестрелните оръжия. В Европа за 500 000 евро може да се здобиете с тежко военно оборудване. Не трябва да се стига до дискриминиране на хората, които законно притежават оръжие, спрямо тези, които си го набавят незаконно. Защо не поканихме тук представител на 6 милиона ловци в Европа? Защо не поканихме представител на колекционерите на оръжия? Не трябваше ли да чуем и тяхното мнение? Следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. За съжаление има прекалено идеологични предложения в предложението на Европейската комисия. Това няма да доведе до подобряване на сегашното положение, няма да подобри атмосферата за бизнеса. Аз Имам предвид предложението за забрана на някои полуавтоматични оръжия, като решението се взима на базата на вида на оръжието. Как решавате, че дадено оръжие е, прилича много или малко на автоматично такова? Спортните стрелци в Европа са около 10 000 и те използват активно подобен вид оръжия полуавтоматичните огнестрелни оръжия, е, които са регистрирани, е, рядко се използват за престъпления или с терористични е, цели. Те не са опасност за сигурността. Полуавтоматичните оръжия, като АК-57, например, са направени така, че да не могат да бъдат преобразувани. Какво да кажем за контрабандата на военно оръжие, като, например, контрабандата на оръжието, които бяха използвани пред терористичните атаки в Париж? Единни правила относно деактивирането, относно съществените части и елементи са трудно обособени. не трябва да ограничаваме гражданите повече от необходимото. Заплахата от терористична атака не трябва да се използва за непропорционални действия. По този начин няма да се подобри имиджа на Европейската комисия или на която иде друга европейска институция. Благодаря ви. Господин Шенфилд. Благодаря ви, госпожо председател. Убеден съм, че относно потенциално опасните огнестрелни оръжия бихме могли да въведем регулаторна рамка. Без значение дали те се използват от терористи или от други престъпници но трябва да бъдем рационални и изключително предпазливи при изготвянето на законодателството. Регламент в този случай може да не даде очакваните резултати. Да, случиха се някои трагични събития и сега ние реагираме, като се насочваме към приемането на регламент но регламента не винаги дава реален ефект. Той има ограничителен характер. И този му ограничителен характер може да се отрази ограничително и на пазара. Знаем много добре как се действа на легалния пазар но не знаем как стоят нещата на незаконния. Пазара е затворен и ако на него има много забрани, то тогава е, хората, които искат законово да притежават оръжие, в крайна сметка могат да попаднат в е, сивата зона. Затова бих искал да попитам комисията дали е изготвила оценка на въздействието от евентуален регламент. Знаете ли как приемането на евентуален регламент ще се отрази на гражданите? На кого ще се отрази най-много? На кои сфери на бизнеса. На каква стойност са игнестрелните оръжия, които се опитваме да регулираме? Какъв ще е ефекта на забраната върху економическото и социалното измерение? Госпожа Штайнер. Благодаря, госпожо председател. Всички знаем, че огнестрелните оръжия се използват от терористите и престъпниците. Това се случи и в Париж. Знаем, че имаше пропуски от предложението през 2008 година. И с предложението тук се опитваме да запълним тези недостатъци във връзка с проследяемостта на огнестрелните оръжия и обмена на информация. Тази дискусия наистина има за цел да установи къде точно са предишните ни пропуски. Въпросът ми е свързан с предложението от 2008 година и член 4.4, къде се казва, че държавите членки трябва до 31 декември 2014 да въведат компютърна база данни, централизирана система, която да дава възможност на компетентните органи да имат достъп до данните за огнестрелните оръжия. Въпросът ми към комисията е колко държави членки приложиха член 4.4? Има ли такава база данни, при положение, че трябваше всяко огнестрелно оръжие да фигурира за 20 години? В много държави членки имаме много по-строги мерки от тези, които се предвиждат, но има и държави членки, които не привеждат в изпълнение законодателството. На следващо място за лова. Поглеждам тук новото ви предложение, го сравнявам с вече действащото и не виждам как това ще се отрази на член 12.2. Колегите имат много опасения в това отношение. И бих искала да попитам колко ловци използват калашници в Европейския съюз. Би било интересно да чуем. И накрая. Огнестрелните оръжия с задно подаване. Много от нас знаят, че полицейските служители е, използват такива. Опитваме се да уредим въпроса от 2008 година. Не смятате ли, че сега имаме възможност най-накрая да го направим? моля всеки един от нас да отиде до е, компетентните полицейски органи в своята държава и да види как действат така. Скоро ще има и коледна почивка, така че нека да се опитаме да се възползваме максимално от тази дискусия. Благодаря, Никола Данти. Благодаря. Доста неща вече се казаха, но и аз ще се спра на няколко точки. Предложението на комисията беше представено с уточнението, че ще говорим за законно притежаваните оръжия – като че ли е малко пресилено да го обвързваме с борбата срещу тероризма, където основният проблем е пазара на незаконно притежаваното оръжие. Трябва, разбира се, да се правят надлежни проверки, е, особено при опасните огнестрелни оръжия – които могат да се използват от масови убийци. В това няма съмнение. Така или иначе ние чухме предложенията относно проследяемостта, забраната за, за, на закупуване в интернет. Чухме идеите и за боеприпасите. Всичко това е интересно, но няма да е никак лесно да стигнем до законодателен акт. Трябва да разгледаме и законно и незаконно притежаваните оръжия, защото те не биват да попадат в ръцете на терористите. Нека се стремим към хармонизация и нека тя обхване и други области. Надявам се държавите членки да се спогодят да работят заедно и в области като разузнаването, например. Важни са всички инструменти с въздействие върху тероризма. Много внимателно трябва да следим възможните опасности, защото ние говорим за норми, които ще се отразят на големи групи от хора, ето, например, спортните стрелци. За това и комисията трябва да обяснява достатъчно добре и да има предвид, че групи от населението притежават оръжие съвсем законно. Имаме колекционерите, историците, едва ли някой ще тръгне да ни напада с оръжие от 18 век. Гале, nel mondo delle, delle armi e rendere ancora più forte la cooperazione per rendere un mercato legale delle armi che sia controllato, ma allo stesso tempo garantire изво... Следователно на нас ни трябва истинско сътрудничество – като незаконните действия трябва да бъдат наказвани. Благодаря, Роберта Мецола. Благодаря ви, госпожо председател. Съгласна съм с това, което казват колегите. Наистина имаме нужда от едни по-категорични норми, които да са логични и разбира се засилен контрол върху незаконно притежаваните оръжия и трафика на оръжия. В момента съществува този огромен незаконен пазар и той е част от единия ни европейски пазар. Трябват и много по-строги норми за боеприпасите. Някои от колегите посочиха, че не бива нормите да се тълкуват превратно – Гражданите остават с впечатление, че това е реакция на случилото се в Париж, но това не е точно така. Ние знаем отдавна, че престъпниците много лесно се здобиват с оръжие, което се оказва непроследяемо и напълно използваемо за престъпно деяние. Следователно, ние трябва да внимаваме, но нека внимаваме и за отражението на тези норми върху самоотбраната, спортните стрелци, военните музеи. Аз получих вече няколко оплаквания по електронната поща. Има групи, които се притесняват от начина на изпълнение на това предложение нека не забравяме и хората, които използват тези оръжия за своите колекции и хобита. Присъединявам се и към колегите, които попитаха комисията към кого се е обърнала, за да работи върху предложението и дали се е срещнала с представители на засегнатите групи. Благодаря от Маркарас. Благодаря, госпожо председател. Вече много се каза. И като чили всичко сочи липсата на сигурност. Ясно е, че незаконното си остава незаконно, но проблемът е там, че и законно притежаваното оръжие може да се използва за злоупотреба и за напълно незаконосъобразни цели. Миналата седмица също говорихме по темата и доклада на комисията. Няма да повтарям всичко, но сега водим този дебат в комисията и трябва да обясним на всички, които ни слушат, че дебатът едва сега започва – това е само началото. Комисията обясни своето предложение, но аз искам да видя една моментна снимка, да знам как действащия регламент се прилага в държавите членки. И ясно е, че качеството ще е различно. На второ място ме интересува отражението на новото предложение върху колекционерите, спортистите и ловците. На трето място ограниченията. Какви ограничения ще бъдат наложени на законните притежатели на огнестрелни оръжия, след като се приеме предложението? Обръщам се и към секретарията на комисията. Бих искал да съберем наличната информация, да съберем изпратените до нас имейли и да ги предоставим на комисията, така че комисията да ни даде отговор. Нека групираме най-важното и го представим. Благодаря. Благодаря ви. Няма да повтарям всичко казано от колегите, но имам още един въпрос. Винаги се казва, че законодателството трябва да стъпва върху направени проучвания. Този доклад проистича от едногодишно проучване, което не е установило пропуски при изискванията към притежателите на оръжие, единствено към легализацията. Що се отнася до конкретното предложение, искам да разбера от комисията, чии препоръки са били взети под внимание. Благодаря. Нека кажа, че 2008 година моят предшественик работи по изменението на директивата. В доклада му се казва, че комисията в съответствие с процедура 1382 трябва да излезе с общи насоки, така че излезлите от употреба огнестрелни оръжия да бъдат завинаги деактивирани. Но ето едва в 2015 година или 7 години по-късно комисията е готова с тези насоки. Би трябвало да сме сигурни, че при новото предложение ще има абсолютна яснота. Вие казахте, че не искате да забраните полуавтоматичните оръжия, че разрешените по категория Б си остават разрешени, но аз като чета предложението не го разбирам, въпреки че е написано на мой роден език английски. Използва се думата resemble, които изглеждат като. За мен това е много субективен критерий. Струва ми се, че много от безпокойствата ще отпаднат, ако са ясни вашите намерения и ако се стигне до едни далеч по-добре формулирани текстове. След това при деактивираните оръжия трябва да е ясно, че това, което е необратимо и не може никога да се реактивира, наистина не може никога да се реактивира. Ще изслушаме отговора на комисията, но ми се струва, че ни предстоят още много разговори и дебати по темата. I will be ще бъда кратък. Знам, че няма много време. Първо, при законно притежаваните оръжия имайте предвид, че мината година в Европа са убити 10 000 човека, като са използвани законно притежавани оръжия. Това е огромен проблем. А терористите са използвали напълно законно притежавани оръжия. Това е проблема. Ние не говорим за някакъв измислен проблем. На второ място Направихме своето предложение въз основа на множество проучвания и разговори с заинтересованите групи. Това не е нещо, което пада от небето, а е плод на дълги усилия. Да, наистина ускорихме работата и това е заради събитията, които всички знаем. На трето място за ловците нищо няма да се промени. Формулировките остават абсолютно същите. В приложение А ще видите, че категория С не се пипа. Нищо няма да се промени по нея. По категория Б тук също има оръжия, които се използват от ловци, но и от някои други стрелци. Ако погледнете категория Б, където се изисква разрешение, ще видите точка 4. Могат да се използват семиавтоматични оръжия с дълга цев които стрелят с по 31 куршума, те не подлежат на специално разрешение. И накрая нека се върна на това, което каза председателката. Ние всъщност забраняваме полуавтоматичното оръжие, което прилича на автоматичното оръжие. Аз съм съгласен, прилича на е субективна формулировка. Самата вие сигурно можете да намерите по-удачна. Но за това и разговаряме с парламента. Същевременно трябва да се разбере, че ние имаме предвид полуавтоматичния калашников, който би могъл да бъде използван за убийство. И ако тук не сте съгласни, наистина имаме проблем но вижте какво се пише в интернет. Полуавтоматичният калашников може много лесно да се превърне в автоматично оръжие. Интернет е пълен с указания. А нека уточня, ясно е, че ловците и стрелците не използват такъв вид оръжия. За самият език на предложението съм съгласен, че може да бъде подобрен по някои от другите въпроси. Наистина трябва държавите членки да обменят информация. Те вече имат желание да го правят. И последната точка, по която искам да се изкажа, деактивирането. Ние приехме мерки за изпълнение преди няколко седмици. Надявам се те да внасят яснота. Много ви благодаря. Ще помоля секретарията да изготви резюме на повдигнатите въпроси. Така че да имаме записани вашите ключови послания. И разбира се, ще продължим да работим по темата. Ние искаме да изслушаме гражданите, и също така членовете на парламента да изкажат своето мнение за възможните промени. Благодаря. to give us a presentation on the state of play of the ADR resolution and the online dispute resolution. Thank you, Despina. Благодаря. Следва представенето на резолюцията за онлайн решаване на споровете. Would you like to start? Искате ли да започнете? Благодаря. Um, hello, Madam Chair. I can start? Or... Мога ли да започна, госпожо председател? Благодаря. Honorable members of the... Уважаеми членове на Европейския парламент, за втори път идвам при вас, за да ви разкажа докъде сме стигнали с платформата за онлайн решаване на спорове. Наближава момента. Както знаете, за 9 януари трябва да е готов регламента. Вече сме направили презентации за депутатите тук и на други места. Освен последните цифри, започнахме и с това, което виждате, но аз се опитвам по-бързо да говоря, за да може да спазим времето. Това, което виждате, беше публикувано през септември що се отнася до решаването на спорове в цифровия пазар. Това е една от причините, поради които смятаме, че това е много полезно средство. Е един от проблемите, пред които се представят, изправят потребителите, един от трима е при трансгранични покупки, не знаят дали могат да разрешат такива проблеми, тъй като продавачът е в друга държава. И тук ние смятаме, че а, нашата платформа може да допринесе. Също така 45% от потребителите смятат, е, че е лесно да се решават спорове посредством платформата и 45% изразяват задоволство при използването на платформата. За съжаление, продавачите не са информирани за нашата платформа. Някои от тях са готови да използват, но 15% смятат, че тя не е достъпна за техния сектор и това е причината, поради която не прибягват към нея. Това е цялостната картина. Знаете каква е нормативната рамка и преди сме ви представили. Имаме пакет на първо място и на второ място директивата за разрешаване спорове до юли. Тази година би трябвало да се при транспонирали държавите членки, което означава, че за всички спорове в държави членки могат да се, държавите членки могат да се използват а, платформите, която също така се а, е разпространена в 28 те държави членки на всички езици, създадена от Европейската комисия, оперирана от Европейската комисия, включително с, с съветници и с помощ във всички държави членки. Какво а, допринася този пакет? На първо място нова култура за разрешаване на спорове, а, бързо, лесно, не е скъпо. Също така заради критериите в директивата и а, също така а, това, което се изисква от всяка една страна. Ние ще въведем една по-сериозна система на контрол, също така се работи директно с потребителите и допринася за целите на единия цифров пазар. Това е състоянието, което ние дойдохме днес да ви представим, им известно забавене. 14 държави членки са Приключили с разпланирането на директивата, някои само частично, така че 8 държави членки, освен това, частично са въвели, транспонирали и би трябвало до края на януари да се справят, но тук искам да кажа, че това не е чак толкова зле като картина, тъй като държавите членки обикновено много закъсняват се след а, определения крайен срок, т.е. държавите членки не само са транспонирани, но са информирали и платформата преди законосъобразния срок, а, за а, чисто, за, по, чисто законодателни причини или пък а, са ви избори в държавите членки, не всички а, институции са създадени, а, но смятаме, че до средата на 2016 това ще се включи, случи. От самото начало се смята, че крайния срок е същия с а, този с иницииран продуктовия старт на платформата. А, и госпожа Юрова, нашия комисар, е записала на всички държави членки, успяла е да а, убеди множество от тях, за да се справят преди а, срока. Какво е състоянието на платформата за решаване на спорове. Както знаете, ние се движим в срок, подготвили сме цялата работа, крайни срок е в, през януари, но не може да работи една платформа, ако тя не е свързана с съответните а, представители на а, национално равнище. равнище. Надяваме се това да стане в началото на 2016 година. Припомням, че всички са задължени да цитират платформата на своите сайтове и да включат връзка към нея. Какво очакваме като дата за началото. 9 януари беше първоначалната, но както казах, вероятно няма да успеем и разсъждаваме евентуално за отлагане на 15 януари, тъй като смятам, че до тогава ще има критично количество държави членки, свързани с системата. Смятаме, че повече от 20 до тогава ще бъдат готови. Много е важно, когато един потребител отида онлайн и иска да разреши един спор, да се окаже в държава членка, която не е свързана с платформата. Ето защо нашата комисарка предлага да отложим началото за 15 януари, което все пак е доста рано, доста близо до законния срок. Тогава платформата ще е достъпна за широката общественост. Това, което ще направим от 9 януари, ще инициираме тестове, изпитания с включилите се държави членки, за да сме сигурни, че работи всичко добре. Разчитаме, разбира се, на, държа... на депутатите да говорят за платформата от самото начало на годината. Важно е да има комуникации в Европа, съобщения, осведоменост, за да знаят хората да могат да я използват. А, така че да е всичко ясно на 15 януари. Как работи платформата. Вече сме я използвали, е, тествали в Инко, но това е последното представяне на платформата, така че а, е, тя е, е съставена така, че има четири страни потребителя, търговица, търговеца, органът на местно равнище и още един много важен елемент за процедурата – и е, четири стъпки също съществуват. Подаване на е, жалба, е, контакт с търговеца, разглеждане на досието от страна на органа и разрешаване. Много интуитивно е съставен на платформата. Така изглежда жалбата. Три части. На първо място потребителя трябва да даде информация за търговеца. Това е формуляра, който трябва да попълни потребителя. Когато е познат търговеца, моментално се попълват данните, щом вече имам щом действа платформата. След това се описва е, оплакването, какъв е проблема, какво са купили и така нататък. И след това предоставя своята собствена информация за контакт. Щом се е, попълни тази информация, може да се а, изпрати директно и на търговеца а, оплакването. Това е което получава търговеца. Моментално бива осведомен, че се че е получено оплакване и след като разгледа формата, трябва да се съгласи да продължи нататък. Ако се съгласи, тогава мога, може да представя своята версия за събитията. А, и тук говорим за система а, навсякъде в Европа. И щом се съгласят се и, а, и двете страни, отива информацията в органа на национално равнище. I don't know why. Sometimes it works, sometimes. So here. So this is the Ето така изглежда а, това, което ще вижда органа. Това е частта на платформата от гледна точка на органа. Получават се жалбите и оплакванията, разполага с различни възможности за е, обмен на съобщения с двете страни и накрая резултата също може да се изпрати на двете страни. Последната част е а, и а, екрана, който виждат съветниците, тези, които помагат и на двете страни, както в национални, така и трансгранични случаи, освен ако държавите членки не искат да ограничат тяхната роля. Това е начинът по който изглежда платформата. Искахме да го споделим с вас. Както знаете, два пъти сме тествали и изследвали всичко а, тук в Брюксел и а, на други места така че с различни страни, от различните страни да се използва платформата, да видим как работят нещата. Всичко премина с успех. След първото изпитание включихме всички коментари, забележки, които бяха направени. Получихме много положителни бележки за начина по който сме подготвили платформата, лесно се използва тя и се надяваме, че и вие ще кажете същото, когато правите съобщение за платформата и разбира се, сме готови отново да я покажем, веднага, щом желаете. През януари ще продължат и изпитанията преди датата за пускане 15 януари. Надявам се, че беше достатъчно това представене. Знам, че нямахте много време, но съм, ще се радвам да получа въпроси. Благодаря ви за това обстойно представене. Ценим работата, която е свършена, за да се превърне платформата в реалност. И сега към колегите. Има ли някой, който иска да зададе въпрос? Не виждам който и е да било, но пък аз имам въпрос. Мога ли е, да попитам за държавите членки? Вие казвате 14, които са а, готови напълно или, или частично. А, вие, разбира се, бяхте много любезни, а, тъй като а, естествено искате всички да спазят крайния срок. Но какви са основните бариери? А, вие казахте действително само за избор или става въпрос, или системи, а, проблеми в системите. Ако може малко по-конкретно, да чуем. Комисията толкова усилия е положила, пък само 14-20 държави членки ще имат готовност. Да, много добър въпрос. На първо място, като пазител на договорите, това, което направихме е да изпратим писма веднага след минаването на крайния срок, на което отговориха всички държави членки, което означава, че държавите членки много сериозно приемат цялата работа. Единият проблем беше, че правния, ем, крайния срок за държавите членки е същия като е, инициирането на платформата. А пък за някои държави членки трябва да се разработят критерии и е, да се създадат тези органи, които в някои случаи не съществуват. Три или четири държави членки имаше където ставаше въпрос за избори и а, други законодателни проблеми, които не позволиха да се справят на време. Доста обективни причини, но въпреки това ние смятаме, че тази критична маса ще съществува до средата на февруари, казва ораторката, и евентуално абсолютно всички до средата на лятото. Благодаря много, каза председателката. Ако няма други коментари от колегите, благодаря на комисията за направената презентация. Много беше полезна и с което поставям край на заседанието. Следващото и в четвъртък от 9 до 12.30. Благодаря. Следва заседание на координаторите.